Hello everyone and good evening. Добър ден на Радвам се да ви видя отново, но се надявам извънредното ни заседание да не се превърне в редовно заседание в Страсбург, но това не зависи от нас, зависи от натовареният график на работа на комисията. Започваме с дневния ред. Има ли възражения? Не виждам такива. В така случай проекта за дневен ред се приема. трябва да разгледаме някои спешни въпроси, включително гласуванията. И за да може да се справим с тези гласувания, ще проведем извънредно заседание на комисията НВ на 25 октомври в четвъртък в Страсбург от 8.30 сутринта, за което съжалявам. А след обедната част на заданието ни в четвъртък на 18 октомври ще бъде отменена. Заседанието сутринта в четвъртък на 18 октомври ще се проведе както е предвидено. Проекто за дневен ред ще ви бъде изпратен своевременно. В папките пред вас ще намерите доклада на работното ни посещение в френските Алпи, в Савла и Изера за последиците от наличието на вълци. Това походно посещение се проведе на 12 и 13 юли. На днешното заседание разполагаме с превод на 20 езика и любезно благодарим на преводачите. Досието на съдържащо всички документи е на разположение и в интернет и заседанието ще се излучва в интернет. Разполагате също така и с протоколите от заседанията ни от 20-21 юни и от 28 юни. Ако не получим възражение до края на заседанието, протоколите се смятат за одобрени. Продължаваме с текущите междуинституционални преговори. по темата за механизма на Съюза за гражданска защита беше проведена първата неофициална тристранна среща на 4 септември. Както казах, това беше първата размяна на мнение между институциите по най-важните политически теми в рамките на това досие. И въпреки съществените различия между позициите на съвета и парламента, разискването потече в конструктивна атмосфера и двете страни изказаха желанието си преговорите да бъдат приключени по време на австрийското председателство. Относно общият общите сили в рамките на механизма за гражданска защита. Темата ще, беше взето решение, ще се вземе, ще бъде обсъдено на втората тристранна среща едната седмица. Се надявам да имаме добри новини, защото на този етап изглежда, че съветът има доста неотстъпчива позиция в сравнение с нашата. Продължаваме с първата точка от законодателните досиета, които ще разгледаме днес е свързана с създаването на програмата InvestEU. Сред нас е докладчика господин Иво Белет. Без повече забавяне му давам думата. Мач. Много ви благодаря, госпожо председател. Както всички знаете, InvestEU е програмата, която ще наследи програмата FC, но всъщност по размер и по същество надхвърля програмата FC. Приносът на нашата комисия ще бъде важен, въпреки че водещи са комисията по бюджети и комисията по економически и парични въпроси. Останалите комисии като НВ, Реги и Култ ще излязат със становища. И от самото начало държа да подчертая, че разбира се в проекто становището си съм се съсредоточил върху елементите, които попадат в правомощията на нашата комисия ЕНВИ. Към момента са на разположение различни финансови инструменти, заложени в различни програми, които се осъществяват паралелно. Ще ви дам два примера. Примера, които може да намерите в приложението към предложението на Европейската комисия. Един от примерите е свързан с инструментът за финансиране с естествен капитал, а вторият въпрос е свързан с инструментът за частно финансиране за енергийна ефективност в рамките на програмата към когато се добавя и програмата Cosme за малките средни предприятия. Т.е. съществуват различни програми, които се използват паралелни. Целта на InvestEU е да координира и централизира използването на тези програми, което разбира се е достойно за уважение цел, но представлява също така и доста цялостна реформа. Основната цел на това предложение или по-скоро на тази програма е създаването на фонда InvestEU, като всъщност той функционира в основата на принципа на гарантиране на финансирането за проекти, като са предвидени четири компоненти или области на политиката, устойчива инфраструктура, научни изследвания, иновации и цифровизация до 11 милиарда, малки и средни предприятия до 11 милиарда и четвъртият компонент е социални инвестиции, Румения 4 милиарда. Както вече казах, в рамките на ЕФСИ управлението на гаранционният фонд беше в рамките на ЕИБ, но за програмата InvestEU се предвижда сътрудничество и с други банки на национално национално равнище, други банки за развитие, което представлява съществена промяна. Както вече казах в самото начало, бихме искали да се съсредоточим върху елементите, които са важни за нашата парламентарна комисия и да оставим повечето въпроси, свързани с управлението на фонда на комисиите ЕКОН и бюджети, като разбира се ще подчертавам, че настояваме Европейският парламент да е част от процеса за взимане на решение. Тоест, както и да изглежда фонда в крайна сметка, каквато и да бъде структурата на управление на, този, на тази програма, парламента трябва да е част от процеса бих искал да се спра на три теми, които са много важни за нашата комисия. На първо място устойчивостта чрез инвестиционният фонд. Това въпросът е наречената проверка за устойчивост. На второ място е повсеместното залагане на цели, свързани с климата и трени с иновациите. Първо, важен елемент за нас е проверката за включване на компонента устойчивост в програмите. Радваме се, че Европейската комисия поставя акцента върху устойчивостта, но очакваме от нея да предвиди конкретни минимални изисквания за устойчивост за всички компоненти на политиката, а не само за компонента устойчива инфраструктура. За него Европейската комисия предвижда специфични оценка за устойчивост. Но искаме подобни минимални изисквания и проверка на тези минимални изисквания устойчивост да се включат за всички компоненти на политиката в рамките на InvestEU. За мен това е много важна промяна, която предлагаме с на на Envy. Също така, скъпи колеги, в Положено Европейската комисия се предвижда изключение за малки проекти, които ще се осъществи под формата на делегирани актове. Разбира се, ние искаме това изключение да остане в сила, но само за МСП. Това беше първо, първият важен елемент, а именно проверката за устойчивост. Вторият важен елемент за нас са мерките по отношение на климата за да бъде в съответствие с позицията на Европейския парламент, прията през месец май тази година, с резолюцията от 30 май относно многодишната финансова рамка. Както, вече знае, както знаете, вече взехме решение за по-амбициозна инвестиции в областта на климата и предлагаме да се определи цел от 35% за програмата InvestEU като цяло. Следва да се въведат и надежни методи за проследяване, които да ни позволят да направим оценка и проследяване на текущите процеси. Притеснява ни фактът, че в рамките на текущите програми в настоящата МФР не са постигнати дори и заложените цели за 25%. И това не са данни, които ние сме си измислени от някъде. Тези данни са, съдържат в доклада на Сметната палата, публикуван през месец юни. Така че ние искаме да се обвържа новата цел от 35% в Инвестиру с надежни методи за проследяване. Към всичко това бих искал да добавя, че Включих и проекто изменение, чието цел е да подчертаем, че искаме да има отделно метод за проследяване за климата, различен от метод за проследяване за мерките в областта на опазването на околната среда. Тоест искаме да има ясно разграничение между инвестициите по отношение на климата и целите, свързани с околната среда, които разбира се са много важни за нас. И така вече споменах проверката за устойчивост и включването на мерки в областта на климата. И третият важен елемент са инвестициите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници инвестициите в тази област, разбира се, увеличават, но се сблъскваме с много предизвикателства в областта на нисковъглеродната промишленост и искаме да дадем възможност да се инвестира в по-голяма степен в промишлени проекти с ниско равнище на въглеродни емисии в рамките на програмата InvestEU в, в в по-конкретно става дума за проекти, които като цяло има по-високо равнище на риск от тези, които се финансират принципно от финансовите пазари. Целта е да се ускори декарбонизацията на индустрията в Европейския съюз. Ето защо изискваме от Европейската комисия да излезе с определение за промишлени проекти от общ интерес, заедно с представителите на промишлеността и да дадем определение за тези проекти и да се улесни достъпа до финансиране за тези проекти в рамките на InvestEU. не искаме да избързваме. Призоваваме за предпазлив подход по отношение на промишлените проекти, т.е. повече предпазливост по отношение на таваните за критерия за допустимост като целта е да не се възпрепятства етапният напредък. По отношение на промишлените проекти, ако от самото начало поставим летвата прекалено високо, може би ще изключим някои проекти, които биха могли да бъдат обект на интерес в средносрочен план, например. Революционните решения не възникват изведнъж. Ето защо ние бихме искали да подкрепим постепенният напредък в рамките на програмата InvestEU, за да се насърчи по-нататъчното новаторство. Това са основните елементи и така, това е съдържанието на най-важните ни изменения. Като цяло сме съгласни с положението на Европейската комисия, но бихме се радвали да получим вашата подкрепа за проверката с устойчивост и за метода за проследяване, особено проследяването по отношение на по-амбициозните ни цели по отношение на действията в областта на климата и накрая да се обърне внимание на промишлените проекти с високо равнище на риск, които според нас също трябва да бъдат подкрепени в рамките на новата програма Инвестело. Това са основните ни предложения и ще очакваме с нетърпение предложенията на докладчиците в Сянг. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Белет. А сега давам думата на докладчиците в Сянг и започваме с господин Граматикакис. Госпожо председател, уважаеми колеги, Искам да поздравя господин Белек за неговия доклад, защото той съвсем ясно казва, че чрез измененията, които ще внесе, е, всичко ще става още по-лесно. Основното тук е, че докладчикът прави връзка между InvestEU с а, е, задълженията, поети от Европейския съюз в рамките на Парижкото споразумение е, в по големи подробности за постигане на разходите, които са заложени в европейския бюджет по отношение на климата, ние трябва да проявим по-висока амбициозност при планирането на InvestEU. 50% не е достатъчно, за да се обхванат само устойчивите видове инфраструктура, защото това е само един тип инвестиции в Европейския съюз. За това съвсем право докладчика предлага да се обхване цялата програма InvestEU а, за тази цел. Четирите изтълба, именно устойчивата инфраструктура, изследвания, социалния, социалният стълб, а, това е причината, поради която, госпожи и господа, смятаме, че трябва да определяме тези стълбове по-ясно и да даваме някакъв вид ориентир за това какъв тип проекти искаме е, да се реализират. Например, в изследванията и иновациите бихме искали да има проекти, които да проправят пътя на ново поколение е, възобновяеми източни на енергия. Искаме про програми, които да е, ста успешни на 100%. Те ще бъдат много удачни за отдалечените райони, за островите. За малки и средни предприятия InvestEU е особено важна програма, тъй като Банковият съюз както знаем, за сега е далеч от съвършен. И а, тъй като а, в контекста на банковата криза е много трудно за малки и средни предприятия а, да процъфтяват а, обещаващи а, учени, не могат да започнат бизнес а, поради пазарните условия. Така че се надяваме по този начин да внесем корекции в InvestEU. За социалните инвестиции е един по-малък стълб. Регионите, които зависят от економически отрасли, които са високо интензивни по отношение на потреблението на въглеродни трябва да бъдат облегчени. И така да помогнем на тези райони, така че никой, който а, а, живее в такива райони, да не остава а, изключен в социално и економическо отношение. Благодаря, господин Федерле. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да поздравя Иво Белев за а, свършеното. Като цяло аз следвам а, бележките на комисията. А, няколко са позициите, които се внасят в измененията, които усилват а, предложението и особено по отношение на инвестициите за подобряване на климата. Бих желал да засилим този аспект, така, щото и четирите аспекта да действат едновременно, не само единия. В InvestEU също така да сме сигурни, че говорим за пари, които са инвестиционни, а не пари за да си правим подаръци, които сме си желали до сега, не сме имали такава възможност и а, да има смислен а, принос използването им чрез InvestEU. Има доста предимства, добри и, инструменти, които да намалят административна тежест, да облегчат достъпа на съществуващите инвестиционни фондове. Така че съм почти сигурен, че спазвайки тази линия ще успеем да повишим неимоверно ефективността. А, казаното от колегата искам да подкрепя. Много е важно, а, когато реализираме тези инвестиции, да следваме международните стандарти, трябва да правим оценка на политиката. Нашата политика трябва да бъде в посоката, която реално желаем да постигнем да реализираме, така че да знаем а, точно за какво са предназначени тези инвестиции и по какъв начин ще повлияят на промените в климата. Едно нещо, което малко ме притеснява и искам да отправя въпроса към комисията, тъй като тя излага тази позиция. Поставя се акцент на Европейската инвестиционна банка. Е, ясно е, че говорим за бизнес и инвестиции сега в собствените си ръце поема тези правомощия Европейската комисия. Тя вероятно разполага с добри доводи за това, затова ще запитам направо защо се променят а, пр, а, правомощията. Ако не ме убедите, мисля, че е, вземащо на решение трябва да остане в е, Европейската инвестиционна банка. А, мисля, че е, в тези изменения ние нямаме особено силен глас, тъй като много са парламентарните комисии, а, които преценяват инвестициите. Мисля, че ще вземете предвид и нашите съобразения, когато водите преговорите. Благодаря. Благодаря, госпожа Вишиневска. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Invest EU предложението на комисията може да се окаже ефективен начин за стимулиране на дейността в държавите членки. Не разполагаме с огромни средства, но ако ги насочим правилно, дори това да са няколко стотин милиона евро, можем да гарантираме успех на, тези, на тази програма. Ние, разбира се, обръщаме поглед към това, което е в нашите е, правомощи и за това климата е в центъра на нашето внимание. Около 50% от ресурсите предвижда комисията да се вложат в балансирана инфраструктура в помощ на постигането на политиката за изменение в климата. Това са доста високи е, цели. И това ни притеснява, защото зависи как формулираме целите. Ако е, ги формулираме в по-тесен смисъл, това може да означава първо, че някак част от средства ще останат неоползотворени. На второ място, те може да не се разпространят равномерно по територията на Европейския съюз. Знаем, че някои държави са по-напред, други не толкова. А зависи от трансформацията. Анализът тук е важен. Затова предлагам да имаме подход, който да е по-широк. Очевидно, трябва да намалим емисиите, трябва да се пригодим да се адаптираме към изменението в климата, но също времено е необходимо да отчитаме и някои от аспектите е, в социален план, проистичащи от трансформацията на економиката. Например, излезе при няколко месеца доклада на съвместния изследователски институт за в който се казва, че една амбициозна екологична политика би означавало, че региони, които до сега са разчитали на миннодобив, на, на рудодобива и на мините, ще бъдат затруднени. Трябва да се мисли и за това по отношение на подкрепата. Мисля, че InvestEU трябва да се превърне в основен стълб в подкрепането на такива региони, защото много се говори за тях, но малко се прави а, за минодобивните региони. Докачка е прав. Структурата на управление на фонда трябва да остане е, такава, каквато преценят колегите от економическата и от бюджетна комисия, но има и някои други въпроси, които тук трябва да обсъдим. Проекта на Европейската комисия не споменава водещата роля на Европейската инвестиционна банка. Според мен, банката трябва да бъде основната институция при разпределение на ресурса. Защо? Три са причините. Първо, тя има огромен опит. Второ, банката е длъжна да реализира политиките на Европейския съюз. И на трето място, което за мен е особено важно, тя функционира във всички държави членки. Малко се притеснявам да не стане така, че парите, с които разполагаме, да не се разпределят по най-справедливия начин. А, това трябва да става предвид на потребностите на регионите и за това Европейската банка трябва, е, инвестиционна банка трябва да бъде основният орган, който ги разпределя. А банката може да има собствени амбиции и не бива да ни притеснява да възложим тези правомощия на банката. Благодаря. Thank you very much. I'll be very brief. Uh, uh, first of all, I would like to thank the rapporteur. Uh, okay, uh, Niels asked me not to be brief. Ейхард, благодаря ви много. Uh, Нилс каза да не е, бъда кратък. Добре, две страници. Не, кратък ще бъде. Благодаря на Иво Беле, докладчика. Uh, за това, че засили предложението на, от първоначалния вариант. Има няколко въпроса, по които господин Белет продължава да работи. Ако разгледаме предложенията, Европейската комисия предлага да се е, работи по климатичните мерки само в е, една от четирите групи дейности, докато комисията, докато ние бихме искали това да е в широк план. Необичайно е това, че комисията прави такова предложение, но докладчикът предлага да се разшири подходът. Целта е инвестициите да не върват против целите, които си поставяме в контекста на намаляването на климатичните промени. Имаме и други цели. И там има предложения за и трябва непременно да го направим. Е, една от темите е, е свързана с компетенциите на ЕНВИ за инвестициите, които трябва да се изместят а, към публично-частни партньорства. Това е тенденция, която виждаме в контекста на ЕФСИ но има няколко проблема. Този тип инвестиции са свързани а, е, с е, понасенето на риска от страна на а, властите, а пък ако има печалба, то, тя отива за, за частната страна, която участва в публично-частното партньорство. Така че трябва да се е, направи нещо по този проблем. Четвъртият ми коментар – Разбира се, особено в инфраструктурата, има определени въпроси, при които а, а, как точно ще определим а, частното участие, да кажем, изграждането на велосипедни алеи. От тях не се печели. Същевременно те са от обществен интерес. И не трябва да забравяме това. Разбира се, има опасност да загубим някои елементи при това принудително преминаване към публично-частни партньорства. Иначе като цяло подкрепяме позицията на докладчик, просто искаме тя да се засили още повече. Това беше накратко. Благодаря ви, господин Айкаут. Благодаря ви, госпожо председател. Преди две седмици Комисията по околна среда направи посещение в Холандия. Колегите, седящи тук до мен от двете ми страни, е, участваха в това посещение. Проблемът е, че когато действа едно дружество, да, трябва да се инвестира в защита на климата, но как точно може да стане това? Откъде да дойдат средствата? Има ЕФСИ, има други възможности, има други проблеми, кръговата економика и прочие. Но как можем да се занимаем с този проблем? с който се сблъскват много въпроси. Това е, е много дружества днес. Това е интересен въпрос. Как можем да се движим напред? Не може да се чака години наред, за да се вземат решения. Други важен въпрос е здравеопазването. В Холандия един от основните проблеми, например, беше азбеста. Премахна се азбеста от всички сгради. Е, починаха 15 000 души е, в последствие от заболявания свързани с азбеста. И така трябва да говорим за края на азбеста и за използването на слънчеви батерии. Благодаря. Иво Белец спомена най-важните въпроси. Моят въпрос е ако оценката за устойчивост е отрицателна, тези проекти ще бъдат ли изведени от проекта или ще се допуснат да продължат е, от програмата или ще се допуснат да продължат без да изпълняват някои от насоките. Има и правила за избягване на емисии на въглероден двуокис в областта на производството на цимент, металургията, химическата индустрия и прочие. Този тип мерки трябва да се прилагат много сериозно през следващите десетилетия. Освен това имаше критики. че част от инвестициите отиват не за нови проекти, а за проекти, които вече са били включени в процес на кандидатстване. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? Ако не, госпожа Гагер, заповядайте от името на комисията. Благодаря, госпожа председател. Комисията следи много внимателно становището е изложено, по което ЕНВИ работи по програмата InvestEU на моята цел не е да обсъдим общите е, цели е, за Кримата в контекста на МВФ. Що се отнася до увеличаването на целите за устойчива инфраструктура и за цялостната програма InvestEU за Европейския съюз, е, ако се ако стане, стане тази цел 35%, това ще е доста трудно, защото имаме различни елементи от програмата и в елементи като социални въпроси, малки и средни предприятия и прочее, може да се окаже доста трудно да се изпълнят тези 35%. За методологията за проследяване на климата комисията ще създаде работна група за наблюдение на климата и ще работи по дискусия с прилагащите партньори, за следващите месеци методология, която да се основава на международни стандарти и на методологията на Европейската инвестиционна банка. Що се отнася до насоките, вземаме предвид коментара на тази парламентарна комисия, че трябва да се работи посредством делегиран акт. Що се отнася за управлението на InvestEU и промените в сравнение с сегашната програма т.е. фонда за структурни инвестиции. Всъщност той не беше по Европейската инвестиционна банка, но сега комисията иска да отвори възможности за участие на, на различни други прилагащи партньори, както беше Европейската инвестиционна банка до сега, като на Европейската банка за регионално развитие, националните промоционални банки и други, за да може да има продоляване на някои географски дисбаланси и да се стигне по-добре по места да се подкрепят малко по-малки проекти и това може да стане чрез националните насърчителни банки. А а не непременно през Европейската инвестиционна банка. Затова комисията може да присъства като модератор, който да координира работата на тези различни прилагащи партньори. Благодаря. Господин Белет, давам ви думата за обобщение. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Проверката за устойчивост По тази тема имаме някакви споразумения, но е добре да има а, включване на такова изискване и за четирите отделни елемента. Една от основните задачи на новия инструмент е да се намалят административните ни изисквания и да се улесни е, достъпа до средствата, за да може да се улесни работата на малките и средни предприятия. Това е едно от нововведенията, което е много добро. Съгласни сме по темата. Има някои безпокойство за правлението на инвестициите и Европейската комисия току-що изложи някои обяснения защо е избран този нов подход. Добре, е, нека да видим какво мислят и другите докладчици в сянка, да видим дали според тях коментарите на комисията са задоволителни или е добре да е, договорим някои общи изменения за управлението. Говорихме и слушахме и безпокойство на господин Граматикакис и госпожа Вишневска за социалното измерение. За нас това е също важен въпрос. Това не е най големият елемент на програмата, но независимо от това съм съгласен с изложените безпокойства и е добре да обмислим и тази тема и да намерим някакъв начин да подчертаем значението на този въпрос. Господин Лайнен говори за проверките за устойчивост а, и въпроса дали това трябва да е твърд или мек критерий. Разбира се, че трябва да е твърд критерий. Не може да се пренебрегва. Ако даден проект не може да отговори на тази проверка, да изпълни изискванията, за положителен резултат на проверката, тогава просто не може да бъде допуснат. Не може да се пренебрегва този критерий. Ако го оставим като мек критерий, тогава ще оставим впечатлението, че той може да се пренебрегва. По предложението на госпожа Шрайер за здравеопасването, за това, което каза тя за азбеста, да, действително този тип проекти могат да бъдат финансирани през втория елемент. И това проекто изменение може да бъде прието. Благодаря ви много. Очаквам да си сътрудничим добре от тук нататък. Благодаря. Крайен срок е, за изменение 9 октомври 11 часа. Ще гласуваме в НВ на 12 ноември. А сега преминаваме към гласуването. Надявам се, че сте приготвили картите си за гласуване. So the first vote is Okay, ready, so... И така, ако сте готови, започваме с предложението за директива на съвета и на парламента за защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или, на канцерогени или мутагени по време на работа. Ще започнем с гласуване на компромис четвърти и седми за, против,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 Компромис номер 2 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 5 за против въздържали се, отхвърля се. И шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, извинете, как... Можете ли да кажете какво искате с включен микрофон? Искам проверка на компромис с втори. Добре, ми ставате сметка, че НДП и социалистите са гласували против, так, нали? Добре, нека да направим проверка на компромис номер 2. Моля, гласувайте електронно. And is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. Госпожо Мела, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми се, че присъствахме на <laughs> окарикатуряване на демокрацията. Единственият, единственият проблем с този доклад беше, че докладчикът му беше от НС. Струва ми се, че някои поне бяха склонни да поставят интересите на работниците над карикатурните политически интереси. Припомням ви, че за трети път отхвърляте този проект от доклад, защото го внася нашата политическа група, като по този начин ще е, отхвърли възможността нашата парламентарна комисия да излезе с становище към комисията е, по заетост. И е, знаете, че за 60 години повече от 6 милиона работници са станали жертва на ракови заболявания на работното място. И ако това за вас не е достатъчно, твърде, чисто и просто взимате решението, че някои загинали струват повече от други. Благодаря ви. Продължаваме с предложение за употребата на канабис като лекарствено средство. Компромис номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Мога ли да видя как гласува НП Франсуаз? А, добре, чудесно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменени 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 7 за, против. Нека да направим проверка на компромис номер 7. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 76. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 8 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се, нека да направим проверка. На изменение 83, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 1 за. Проверка на изменение 84. Добре, моля съвете електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 1 за. Против, въздържали се, приема се. 2 за. Против, въздържали се, приема се. Трето за. Против, въздържали се, приема се. Четвърто за. Против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение четвърто. Моля, съвете електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 10. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменени 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против. Проверка на изменение 14. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 11 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Много ви благодаря. Мистер Линс, just in time господин Линс, на време дойдохте, защото почваме гласуването за 14-то заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие. КОП 14. Изменение 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. 13. За, против, въздържали се, отхвърля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 против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 първа част за, против, въздържали се. Поименна проверка за първата част на 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 47 за, против, въздържали се, приема се 49 за, против, въздържали се. Моля за поименна проверка на 49-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51. Да, да, 51. Извинете. Против въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против въздържали се. Приема се. 52 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 53 за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 против въздържали се. Приема се 10 за, против въздържали се. Отхвърля се 11 за, против въздържали се. Приема се и окончателно гласуване по целия текст. Поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. И резултатът е само с един въздържал се. Честито. Много благодаря. Така, приключихме с гласуването, така че някои от вас могат да напуснат тихичко заседанието. До утре ще се видим в пленарна зала. А оставаме с още една тема по дневния ред. Е, разглеждане на измененията относно прозрачността и устойчивостта на оценката на Европейския съюз на риска в хранителната верига с докладчик госпожа Зомер, която ще получи думата веднага след като се възцари тишина в залата. Help us keep the voice down. We are nearly there. Почти стана тихо. Много благодаря, госпожо Зомер. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Така. Днес няма да обсъждаме измененията в общия акт за храните. Едва ли ще се изненадате, много кратки срокове, 539 изменения. и разбира се, това показва колко висок интерес към темата, но за голямо съжаление днес на обяд успяхме да получим а, текста само като а, XML. Това означава, че измененията ги няма още на английски. И се чуда дали колегите, всички колеги са успели да се запознаят с тях, но имахме заседание, ние, докладчиците. И искам да благодаря на колегите, докладчиците в Сянка, за това, че се вслушайте в моята идея да се придържаме близко до предложението на комисията, за да може да приключим това досието преди изборите. Освен това, трябва да кажа за тези, които говорят за обозначението на происхода за меда. Ние е, бихме желали да ви помолим да отеглите това предложение. Проблема с обозначаването на е, а, происхода за меда трябва да намери място другане в общия закон а, за храните. Като цяло а, имаме високо ниво на оптимизъм, а, тъй като а, установихме, че в широки линии сме а, на едно мнение. А, смятаме, че прозрачността трябва да включва и оценката на риска и комуникацията за това. Защо Европейската комисия трябва да се задължава да публикува протоколите, резултатите от гласуването? Мисля, че това е правилно, хубаво е да го знаем. Сега стои въпроса за експертите, експертните панели ние сме против предложението на комисията държавите членки да са задължени да посочват свои кандидати. Против предложението на комисията сме, тъй като е на лице огромна административна тежест тази връзка, както и финансови разходи, ако 28 държави членки трябва да и имат собствени процедури за номиниране на кандидатите за участие в тези панели от експерти. Това означава, че ще трябва да обхванат всички научни специалности с цялото многообразие. Това е твърде скъпо и твърде трудно. Затова нека намерим друго решение. Се надявам да го намерим успешно. Същото въжи и за въпроса по отношение на управителния съвет в Европейската агенция за безопасност на храните ЕФСО. Е, това е, също е, ни на, насочва към разглеждането на предложения на други колеги, а именно да има представителство и на Европейския парламент чрез двама члена и двама заместващи члена. Много бяха кратки сроковете. Припомням така, че някои неща трябваше да се предлагат под формата на предложение за изменение, което и направих мисля, че е необходимо да се разберем също по какъв начин заинтересованите от процеса и неправителствените организации ще намерят своето представителство в управителния съвет. Това беше обсъдено на срещата с докладчиците в Сянка. Има редица проучвания, анкети, които сочат, че много хора смятат, че Европейския парламент и държавите членки трябва да имат право да и изискват допълнителни проучвания. Мен това не ме притеснява особено. Но трябва да направим така, защото решенията относно проучванията, изследванията да се одобряват с мнозинство в съвета също, защото иначе ще има толкова много искания за проучване и ще сме длъжни да ги приемаме, а това предполага и разходи. Понеже стигаме и до базисния въпрос. Какъв е смисълът да имаме безчет проучвания, ако вече имаме проучвания, да речем 70 проучвания имаме? Какво ще стане, ако направим 71-то? Ще се ще наклони ли везните. Всеки случай трябва да се преценя по-отделно. Трябва да гледаме нещата принципно. И това трябва да се обсъди и в парламента, и държавите членки да го обсъдят също. Друг въпрос, който струваме, се заслужава да не се изпуска внимание, е, когато имате всякакъв вид организации и институции, които искат проучвания, имате просто мнозинство в е, е, парламента, в съвета, еми вече политизираме цялата процедура. Представете си колко време ще е необходимо за тези проучвания. Това ще затрудни работата, ще причини забавения в процедурите за вземане на решение. Някои от колегите предлагат изменения, които целят продължаване на приложимостта на конвенцията от Орхус. Тя касае много въпроси на околната среда. Тук много колеги понеже аз представих виждането си преди е, лятната е, вакансия, споделиха своите виждания. Имаше позиция, е, една разработка на НПО и съответно правните служби на съвета на комисията трябваше да вложат сили за да видят дали промяната в закона за храните е, ще се отрази на приложимостта на е, конвенцията от Оркос. Мисля, че тук нещата са съвсем ясни. Ако искате да имаме правна сигурност, не е проблем, просто трябва да обсъдим къде, на кое място може да добавим тази е, точка. Но аз искам да кажа, че и в други посоки трябва да гарантираме продължаването действието на други законови актове, които в момента съществуват, като например защита на електронната собственост а, и на други аспекти, защото ако ще ги, някои хора искат това да, да отпадне, а но ако а, заличим текста, а, какво става? Прилага ли се принципа за защита на интелектуалната собственост? Не. Така че ще трябва да се съгласуваме. Дали това съгласуване да става само с представителя на ЕФСА и няма ли да потънат и другите аспекти в дискусията? Аз не искам да разбунвам духовете. От друга страна обаче, това искане да се публикуват всички подробности от дискусиите, които се провеждат във формат консултации, е прекалено, защото обхвата е прекомерно голям. Това са на практика подготвителни срещи. Тяхната цел е да помогнат на НПО-тата, за да може да разберат как да се обърнат към ЕФСА, да нямат проблем защото, примерно, не са подали достатъчно документи или някакъв аспект, е, макар и дребен, не е бил отразен в заявлението. Смятаме, че публикувайки съдържанието на тези консултации, изведнъж цял свят е, ще е, разбере търговските им тайни и то преди да е приключила процедурата с даване на разрешително. Това не искаме да става. Ние искаме да помогнем на малките и средни предприятия. Те създават работните места, но ако те се сблъскат с такива спънки, то тогава по отношение на големите предприятия те са в неизгодно конкурентно положение. И така, в комисия трябва да се разгледа въпроса кога подобни чувствителни данни да се публикуват, както и самите заявления, с които се кандидатства за разрешително. Това са двата а, крайни така, а, подхода. И преди а, да се разпуснем за лятото, аз представих това виждане, т.е. това да се ако се публикува преди даването на разрешение, има опасност да изтекат търговски тайни. Това са наистина поверителна е, информация, търговски тайни. Какво ще стане? Ако се публикува това, има проучвания, колкото и да се стремим, ще стане ясно за какъв продукт говорят те. Колко време отнема издаването на разрешение в сравнение с е, други държави? По сегашните процедури ясно е, че тези други по-бързи конкурентни държави могат да задвижат тази процедура за разрешаване за пускане на пазара много по-бързо. Те имат е, информацията така на разположение и тогава ще се е, намесят на международния пазар. Така че новия продукт няма да има никакъв шанс да се наложи. Инвестирате, разработвате нов продукт, а някой друг ви прескача на финалната линия и излиза на пазара. Така че за прозрачността и крайния срок за публикуване. А, става въпрос, например, а, мислех си какво правим с а, агенцията а, за по фармацевтичните средства и лекарствата, те какви срокове имат. И ако погледнете този сегмент и как са уредени там нещата, ще се убедите, че целта ми е да видя какво мислят и други колеги, да отчета и техните е, мнения. И така, сега смятаме, че към момента на публикуване на проекта за решение на, за е, становище на ЕФСА, първо, значи имаме проект за становище и после има проект на, за публикация – тогава съответните заинтересовани страни имат възможност да поправят някои неща, ако някакви проучвания, някакви детайли е, не са подадени. След този срок вече да може да се публикуват нещата. ЕФСА какво прави вече? Прави го, но не е длъжна да го правим. А, но а, е, този консултативен период може да доведе до това, че след като мине а, този период, може да окаже, че се е променило становището спрямо публикуваното проекто становище. Това сочи, че е опасно пред, а, предварително да се публикува информация. Тоест имаме предварително становище в консултациите, в този срок на консултации, на съгласуване. Заинтересованите страни го разглеждат. След това, разбира се, се провеждат консултациите. ЕФСА вече след това излиза с окончателно становище. Може би да се обединим а, в тази посока. А, това е от мен. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Замер, за тази подробна презентация. Сега да чуем какво мислят докладчиците в сянка, господин Поч. Благодаря много на докладчика за това, че направи усилие да работи по първоначалния вариант на текста, за да може... Чувате ли превода? За да може да работим за постигане на по-голяма прозрачност и на система за одобрение, която да не може да бъде подлагана на външни опити за натиск. няколко коментара. Трябва да дадем възможност на независими учени да проследяват данните. Само така може да се предостави на оценителите на риска достъп до най-новите новите научни познания. Взема се предвид различни аспекти, разбира се. Има споразумението от Орхо за защитата за продуктите за растителна защита и е, за генетично модифицираните организми от една страна. Има и други а, области. Защитата на патентите и авторските права е важна, но а, не е на сцената на намаляване на сигурността. Принципа на предпазливост трябва да има примат и в никакъв случай не трябва да се връщаме към подход основан на е, риск. Оценката на риска трябва да е предмет на проактивно разкриване на информацията по начин, по който също време да защитава и е, чувствителна търговска информация. В някои области, например, публично-частни партньорства, няма никакво основание за е, спиране на достъпа до документи в началото на процеса на оценка. Също време е добре да се работи по проекти проекти добри за европейските граждани, включително в областта на растителната защита, както и новите храни. Нещо, което беше споменато от госпожа докладчика, а именно е, когато ставаше дума е, за началото на процеса на подаване на кандидатура. Надявам се, че по този начин ще има достатъчно възможност на обществеността да упражнява своите права на контрол и наблюдение. Надявам се, че така ще намерим добър начин и че ще намерим компромиси. Благодаря, господин Федерле. Madam Chair, and thank you, Madam Rapporteur, for your report. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. Нямаме достатъчно време, за съжаление. Е, скоро идват и изборите, така че трябва да се работи е, доста прибързно по тази тема. Утре сутрин ще преминем към реалните преговори и си мисля, че е добре да не забравяме, че го правим в момент, в който ЕФСА е под натиск. Поне няколко пъти годишно се връщаме отново на темата за глифозата. Така че се надявам, че когато работим по регламента, ще можем да работим по него а, без а, да даваме цялото си внимание само единствено на глифозата. В крайна сметка, Европейската агенция за безопасност на храните е един от най-добрите, най-успешните проекти на Европа. Тя успява да гарантира а, безопасност на храните за милиони граждани, стотици милиони граждани. Когато бях малък, като ходихме в а, Испания на вакансия, а, ни казваха не ще пиле или яйца, защото може да хванете салмонела, а сега където и да пътуват хората, могат да спокойно да ядат дори рохко освени и яйца. А, това е именно благодарение на отличната работа на ЕФСА. безопасността на храните никога не е била толкова добра а, в Европа. И са се спасили доста страдания на много хора и се е удължила продължителността на живота. Разбира се, има какво ще се направи. Един от въпросите, които не трябва да пропускаме, е свързан с прозрачността и къде трябва да са границите, кое трябва да е прозрачно и как трябва да бъде представено пред обществеността. Няма никакъв интерес да се ограничава достъпа на информация на гражданите до, по темите, свързани с безопасността на храните. Разбира се, има някои научни изследвания, които може да са уникални по своя характер и ако се представят пред обществеността твърде рано, те могат да бъдат откраднати като научни постижения от фирми в други части на света и след това да се създаде конкур... регламентираме, може да се удължи още повече срока. И още повече фирми, които разработват е, нови храни, могат да предпочитат да работят извън Европейския съюз. Не мисля, че това е добра посока за развитие. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, мисля, че и в този контекст е добре да поговорим колко средства да отидат в ЕФСА, защото независимостта на ЕФСА е изключително важна. Само така ще може гражданите да имат доверие в начина по който се работи. Смятам, че ако разгледаме измененията, става ясно, че можем да работим достатъчно конструктивно. Не мисля, че ще има големи и ожесточени спорове. Един от а, въпросите, на който ще настояваме, е дискусиите да се основават на факти. Има твърде много емоции около храните и безопасността на храните, затова трябва да настоим да се основаваме на факти и на прагматични процедури, които са доказали е, своята резултатност. Очаквам с нетърпение първата среща утре. Благодаря много. Мисля, че са ви лъгали за Испания като малък. Не знам дали това няма да се отрази на работата ви в парламента. Сега нещата са добре, отговарям предходния оратор. Госпожа Ханза Камп, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на госпожа Самрич, че представи всички тези разяснения по тази важна тема. Бяха подадени много изменения, нещо, което показва, че положението съвсем не е съвършено. Затова пожелавам кораж на госпожа Самер, защото може и да е трудно да се постигне консенсус. Първо по прозрачността и второ по надежността на данните. Има определени правила, които в момента се прилагат и мисля, че би трябвало да се гарантира тяхното прилагане. Не съм прочела всички преводи на английски на подадените изменения, но доколкото съм успяла, виждам за какво става дума, виждам какви са приоритетите на комисията. Този законодателен текст е много важен за гражданите. Трябва да внимаваме да го направим такъв, че да улесни живота на гражданите. Твърди се, че някои типове информация трябва да останат поверителни. Не знам доколко това е така. Комисията сигурно има предвид а, а, някаква част от процеса, но в никакъв случай не е след това това да се крие от а, а, потребителите. А, мисля, че въпросите, свързани с здравеопазването, и с правото на чиста околна среда а, трябва да имат превес на всички останали съображения тук. Парламентът трябва да поема отговорността да защити тези права. По въпроса за надежността на научните изследвания имам следните коментари. Много е важно проучванията в първата фаза в нач... Е, да бъдат публикувани в началната фаза на, на процеса на приемане. Това е важно в контекста на процедурата на оценяване. Струва ми се неприемливо това, че се твърди, че само промишлеността трябва да отговаря за представяне на научни проучвания. Смятам, че проучванията трябва да се правят от независими учени и научни екипи и трябва да се финансират от промишлеността. Само така можем да избегнем скандалите, с които се сблъскаме. Благодаря. Господин Хауслинг. Wir heute Abend eigentlich schon ein Shadow-Meeting machen können. <laughs> Okay, wir sind unter uns. Ähm, deshalb möchte ich jetzt auch nicht alle Punkte aufrufen. Направо ми се струва, че сме на заседание на докладчиците в Сянка. Няма обаче да отговоря на всички коментари, направени от колегите ми до тук. Но не трябва да забравяме какво се случи с глифозата и много се радваме, че ще се прилага конвенцията от Орхус и трябва да гарантираме това действително да стане, да не може да бъде поставено под въпрос. Направили сме няколко изменения, подадохме ги вече преди лятната вакансия. Основните ни възражения са към член 39 от предложението на комисията. Опасявам се, че то може да доведе до по-малка отвореност, а не до по-голяма отвореност. Говорим за обществени интереси и прочие, и за интереса на фирмите. Трябва да намерим някакво равновесие, но не мисля, че е добре да се смята, че интересите на фирмите са по-важни. Защото така се залага на карта надежността на ЕФСА или по-скоро доверието в нея. Затова трябва да обсъдим тези въпроси. И още преди лятото искахме да разберем кога ще се публикува този текст. Това ще е крачка напред. Трябва да обсъдим темата в по-големи подробности, защото не мога да си представя, че може да се окажем на края на даден процес и след това в съда трябва да се включи. трябва да действаме така, че останалите, които не са участвали в тези дискусии, да не подходят с недоверие към нас. И така, струва ми се, че трябва общественото мнение да обърне внимание на темата от самото начало на нашата работа. Търговската тайна, например – Знам, че някои търговски тайни са защитени с цел защита на конкуренцията, за да може да се защитят тези фирми от фирми, които работят извън Европа, но трябва да се намери някакъв компромис. Сега за ЕФСА сама по себе си. Ами има двама представители от Европейския парламент, които ще участват. Но трябва да говорим и за назначаването на учени. То е много важно, защото ако не участват учени в тези комисии, а само представители на властите, това е, трудно ще създаде доверие към ЕФСА. Друг важен въпрос, разбира се, е финансирането. Ако искаме да правим проучвания, тогава трябва да разполагаме с средства. Защо знакоплатеца да трябва да плаща това? Не може ли да има един орган, към който да се прехвърля определен портфел за тази цел – и така да се плащат проучванията, за да може ЕФСА да има достатъчно средства, за да направи проверка на проучванията. Искаме да създадем възможно най-голямо доверие от страна на обществеността и се надявам, че утре ще напреднем, ще работим конструктивно защото трябва да приключат нещата преди изборите. Това е ясно. Благодаря. Петима оратори искат да вземат думата за, е, по темата сега. Е, времето ни не е неограничено, така че бъдете кратки. Госпожа Юзо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Съгласна съм с всички предложения на госпожа Замер. и Искам да заявя, че опитът показва, че при регламент като този е необходимо да разглеждаме нещата в пълни подробности. Не можем да говорим само за прозрачността. Затова съм подала и четири изменения, въпреки че те не са част от промените, които са предложени от комисията, тъй като те са по-основни промени по своето естество. Първо, мисля, че трябва да разполагаме с една обща процедура. Не сме се сблъсквали с а, криза като тази с Шерихия Коли, но е добре да се хармонизира процедурата и да има общи мерки, които да се предприемат при такива ситуации в всички държави членки. Необходимо е и да има система за управление и координация при предупреждения. Стандартните процедури за координация не са достатъчни. Те са просто насоки. Трябва да се уточнят и задачите на ЕФСА. ЕФСА работи по много задачи, които не са свързани с безопасността на храните, а трябва да се занимава основно с безопасност на храните. Работи се по е, растителни по е, заболяване по растенията, да, действително това може да се отрази в някои случаи на човешкото здраве, но да кажем една мана по доматите няма непременно да засегне здравето на хората. И не мисля, че ЕФСА е добре да се занимава а, и да разпределя ресурси за проблеми като този с ксилела фастидиоза, който не е свързан с безопасността на храните. Не става дума за неща като е, чревни паразити или салмонела. Африканската свинска треска не се отразява на е, безопасността на храните. Получих е, писма от едни испански производители и те питат защо ЕФСА организира конференция на тема африканска свинска треска. Те се опасяват, че ако тук се процедира, потребителите ще се боят, че ако в дадена страна е обявена епидемия от африканска свинска треска, е, има опасност и ще дадат по-малко свинско. Другият е важен въпрос. Минималните остатъчни количества. Да, трябва да бъдем стриктни, но не трябва да се е, създава паника сред хората, когато става дума за въпроси, които нямат връзка с безопасността на храните. Е е претоварена. Така че трябва да спре да се занимава с въпроси, които не са свързани с безопасност на храните. Благодаря, госпожа Дела Е. Благодаря, госпожа председател. И аз искам да благодаря на Ремната Замер за положения труд. Да, действително, съгражданите ни все повече се питат какво е съдържанието на чинията, която е пред тях. И за това сме длъжни да се погрижим фитосанитарните норми да бъдат ясни и да бъдат прозрачни, да са разбираеми за всички потребители. В Европа имаме някои от най-напредналите мерки за контрол в фитосанитарната област – и е, този е, текст е, ще подобри още повече нещата в тази област. Това е отлично. Обаче има и някои проблеми. Как може да се внасят от трети страни продукти, които не спазват нормите, които с такива усилия налагаме тук и от гледна точка на човешкото здраве, и от гледна точка на конта среда. Затова трябва да се защитават европейските граждани, като се наложат изисквания спрямо трети страни, които подписват търговски договори с Европейския съюз, да са длъжни да спазват европейските норми в областта на а, здравословността, но и в областта на екологичността на продуктите. И за това смятам, че е, принципа на преференциите – за стоките от общността трябва да се прилага във всички тези области. Благодаря. Заповядайте. Fatto anche guardando gli emendamenti nelle lingue originali. devo dire che il... Благодаря много. Повечето изменения ги видяхме само на оригиналния език. Темата е много интересна. Бих искал да ви обърна внимание на един нейн елемент, който може да има някои отрицателни последици. Става дума за някои категории продукти, които на практика се търгуват без да се е стигало до отрицателни последици при тях. Тоест, безопасността на тези продукти никога не е била поставена под въпрос. Има становище на ЕФСА, по такъв продукт, кой, което не е основано на действителните молекули, а на подобни синтетични молекули. И се работи и чрез някакви екстраполации. Така много лесно може да се забранят за търгуване някои вещества, които съществуват в природата и които са се използвали години наред. Затова подавам изменения, за да не се случва друг път подобни неща. Друг важен въпрос е прозрачността при работата на комисиите. И съм подал някои изменения. Надявам се, че докладчицата ще ги приеме положително, госпожа Пири. Рапортуер наместо ЕФП e фракции for афиш. Благодаря ви, госпожо председател, госпожа Шрая Пирек съм докладчик в сянка на съновището на комисията Агри от името на НП и мога да кажа, че подкрепям напълно госпожа Зомер. Става дума за подкрепа за економиката на европейско равнище. Разбира се, трябва да се зачитат правата, правилата за прозрачност, но по защото която се изисква, трябва да бъде съизмерна. И това е много важно. Ми се струва, че е тема, която не обсъждаме достатъчно. Има опасност да оставим досието в ръцете на екстремистите. Европейския съюз а, има много добри новаторски постижения в областта на агро хранителната индустрия. ни има опасност да отстъпим тези наши водещи позиция пред Китай и други държави, което може да има много тежки последици за нашата помишленост и което според мен е много сериозна опасност. А по въпроса за затягане на правилата за прозрачност, смятам, че те трябва да се прилагат и към друг вид съобщения и публикуване на информация от страна на държавите членки на Европейската комисия. Поредицата от хранителни кризи в Холандия, например, показаха, че процедурата на Европейския съюз не е достатъчно хармонизирана и не спазва общата насоченост, заложена от Европейския съюз. защо смятам, че Европейската комисия в качеството си на пазителка на договорите трябва да настоява и да съблюдава наблюдава за хармонизираното прилагане на стандартите в рамките на целия Европейски съюз. Смятам също така, че Европейската комисия разполага с нужните данни, за да подкрепят някои от заявленията, че държавите членки в някои случаи са състояние да подкрепят с конкретни данни научните становища на ЕФСА. Факт е, че в някои случаи има опасност, обаче и тази информация попадне в ръцете на конкуренти, което ще има много сериозни послед... негативни последици за конкретно способността на нашата промишленост. В член 31, алинея 7 на регламента би трябвало да се пренапише текста, за да бъде той по-структуриран. По този начин трябва да се разгледа и изискванията за информация и за публикуване, но трябва също така да се вземе предвид и какво се случва от момента, в който се оповести научното становище на ЕФСА. И накрая по въпроса за малките и средни предприятия, смятам, че не бива да пренебрегваме интересите на, на МСП. Те също трябва да са състояние да подадат заявления. ЕМА също трябва да играе своята роля, Европейската агенция по лекарствата и според нас е много важно да се гради съгласуваност между двете две агенции, аспект, който често се пренебрегва. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Гърлинг има думата. Благодаря ви. Имам въпрос към докладчика. В първоначалното си пътно становище много разстояваше на липсата на оценка на въздействието. Но докато се запознах с съдържанието на проекта доклада и, и се готвях да внеса изменения, смятам, че може би би било несъразмерно да го правим по едно доста безпроблемно предложение Европейската комисия и доста добро предложение от страна на проекта докладчика ни. Но за разлика от много от колегите не съм разгледала внимателно всички внесени проекта изменения, но очевидно има изменения по отношение на правилата за прозрачността, които значително ще е, изменят нашата позиция и се питам дали докладчикът ни смята, че при това положение би трябвало да разгледаме поне този елемент от предложението и да поискаме изготвяне на оценка на въздействието. Според мен би било погрешно да внасяме съществени изменения без подобна оценка на въздействието, особено ако искаме да защитим малките и средни предприятия, тъй като големите винаги ще намерят начин да се справят, но се притеснявам, че ако наистина искаме сериозно да намерим продукти за растителна защита, които в възможно най-малка степен да вредят на околната среда. Нямам как да го сторим, ако не сме готови да защитяваме интелектуалната собственост. И смятам, че всякакви изменения в това отношение трябва да бъдат подложени на внимателно оценка на въздействието, преди да бъдат прияти. Благодаря ви. Ако никой друг не иска да вземе думата, ще дам думата на господин Скенел от Европейската комисия. Е, you, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика, докладчите в Сянка и на другите членове на Европейския парламент, е, които взеха думата. Благодаря им за усилената работа по това предложение. Европейската комисия признава, че се работи в много кратки срокове, по-кратки отколкото ние самите бихме искали, но предвид обстоятелствата, които сме изправени, в частност решението да се предприемат решителни действия следствие на гражданската инициатива и е, след резултатът от а, е, оценката за пригодност в рамките на Рефит, нямаше как да се отделим нужното време за оценката на въздействие. И също така смятаме, че ограниченото приложено поле на това предложение дава възможност да не изготвим оценка на въздействието в този конкретен случай. Смятам, че предвид предстоящото заседание, до което докладчика, с в сянки едната седмица, е добре да се отбележи, че също толкова силно се работи и в съвета. Австрийското председателство върши отлична работа. Много активно се водят преговори в останалите държави членки и постигна значителен напредък. Също ми се струва, че има доста голямо сходство между противоречивите въпроси в съвета и противоречивите въпроси, които чух днес в тази зала. Ще се спомня кратко някои споменатите въпроси. Споменахте въпроса за а, комуникацията по отношение на риска и нуждата да има повече информация за начин, който гласува държавите членки по някои предложения. Европейската комисия умишлено не направи подобно, не засегна този въпрос в своето предложение, но ви припомням, че в момента се разглежда ново предложение за регламента по комитология, който се обсъжда в съвета и в парламента, който има за цел да гарантира повече прозрачност именно при тази процедура в съвета. По-конкретно по въпроса за комуникацията относно риска, признаваме, че тя е ключов елемент от цялостната стратегия за оценка на риска и този начин се вписва както в процеса на, управление, на оценка на риска, така и в, в процеса на управление на риска и има възможност за подобрение, както стана ясно и от заключенията в оценка за пригодност и от нашият предложение. В отговор на някои от казаните елементи смятаме, че има възможност за по-добра хармонизация между държавите членки за това как се съобщава наличието на риск на потребителите най-малко им харесва да чуват разнопосочни мнения от хората, които би следвало да ги защитават, да защитават тяхната сигурност. И това е за нас е много важен аспект. По въпроса са изразените опасения държавите членки да назначават експертите в научната група и възможността по този начин държавите членки да оказват някакъв, някакво влияние върху дейността на научната група. Държа да отбележа, че ЕФСА е изправен предизвикателства, за да намери нужните и специалисти и голяма част от специалистите, които биха могли да помогнат на ЕФС, работят в компетентните органи на държавите членки, но за съжаление държавите членки са все по-малко склонни да отстъпват тези специалисти на ЕФС, така че едната възможност би било да се изисква от самите държави членки да предлагат членове като специалисти, като по този начин ще увеличат наборът от експерти, с които работи ЕФСА. Но също така обмисляме възможността изпълнителният директор на ЕФСА да продължава да играе ключова роля при установяване на слабостите и липсите на експерти, които се предоставят от държавите членки и да има възможност на вътрешно равнище да запълни тези пропуски. По въпроса за управителния съвет държа да отбележа, че именно това е целта му, а именно да управлява ЕФСА, а не да, по, да осъществява оценките на, на риск или да ги прилага на практика. Трябва да ви кажа, че съм присъствал на не едно заседание на правителния съвет на, на ЕФСА и там се обсъжда въпроси свързани с бюджета или с общите стратегии на агенцията, но не се навлиза в обсъждане на конкретни оценки на риска. Така че държа да ви уверя, че новата структурно управление, която предлагаме, по никакъв начин няма да поставя под въпроса независимостта на научните групи. А въпроса за модела, който сме избрали, това е моделът, който се използва във всички агенции. ЕФСА в настоящата му и настоящата стратегия всъщност е изключение от правилото и това, което ние предлагаме е структурата на ЕФСА да бъде приведена в съответствие с структурата на всички останали европейски агенции. По въпроса на, за проучванията, които ще изготвя самата ЕФСА, държим да отбележим, че те трябва да бъдат извършени само в изваредни обстоятелства и държа да отбележа, че от хилядите проучвания, които прави ЕФСА, само 7 са се оказали противоречиви, т.е. че имало някакви разминавания в начина по който са възприяти тези проучвания от държавите членки. По-голямата част от тези 7 противоречиви научни становища са разрешени без проблеми в повечето случаи. Така че тази процедура, предлагаме е по-скоро предпазна клауза, но държим да отбележим също така, че ЕФСА няма да приема положителна оценка за риска на дадена технология, ако не може да се гарантира, че тя е безопасност. Но има опасност, на случаи, в които дори и след подобна положителна оценка гражданите искат допълнителна сигурност и в този случай искаме да има възможност подобни страхове на гражданите да бъдат споделени не само с държавите членки и с ЕФСА, но и с Европейския парламент, защото говорим за хоризонтални притеснения, които засягат всички европейски институции. Други ваши притеснения бяха свързани с разпоредбите за защита на личните данни и достъпа до документи документи. Беше да ви уверя, че в нашето предложение няма разпоредби, които по някакъв начин да подгонят разпоредбите на конвенцията от Орхус и настоящият режим за достъп до документи. Проведохме специално заседание по-рано рано през месец септември възоснова на документът на Coin Earth, който изразяваше опасения в отношение. Обсъдихме темата с държавите членки и продължаваме да сме удовлетворени. Удовлетворени сме и възоснова на правното становище на всички държавни страни. Смятаме, че сме намерили добро до решение. Но ако се оказа, че ни трябват някакви допълнителни конкретни уточнения, бях споменати член 39 и друг член, който може да бъде подложен на до уточнение член 41, ще разгледаме тази възможност, но трябва да внимаваме да не допуснем един вирус в предложението ни, т.е. нещо, което да се окаже там, а, там, а в предложението защо да не му е мястото. Друг въпрос, който нееднократно беше повдиган е въпроса за конкурентоспособността, в частност на малките и средни предприятия в DG Санте и в Европейската комисия като цяло много държим на опазването на, на общественото здраве, но също така държим и на способността на МСП и по някакъв начин смятаме, че тези, две, тези наши две цели са взаимоизключващи се напротив. Мнозина от вас спомениха колко е важно, важна способността на нашата хранителна промишленост и една от основните и конкурентни предимства е, е репутацията и за много високо качество на продуктите. И това е целта ни да запазим това конкурентно предимство. Като цяло, хората по целия свят много а, са убедени във високото качество и безопасност на които продукти повеждани в Европейския съюз. Съгласно СЗО, на световно равнище има над 420 милиона души, които загиват по заболявания, свързани с качеството и безопасността на храните, а в Европейски съюз подобни смъртни случаи почти няма, така че ние много държим да запазим високото качество на закрила тук в Европейския съюз, но не искаме тези, тази сигурност да бъде поставена под въпрос от достъпа до проучвания. Европейската комисия е поела ангажимент проучванията да бъдат достъпни от момента, в който заявителите поведат своите заявления. Председателката, съжалявам, но ще трябва да ви помоля да приключите изказването си, защото заседанието ни почти приключи, а очакваме изключителните думи на докладчика. Добре. А ще изтъкна само, че, убедени, че сме убедени, че разпоредбите по отношение на защитата на данните ви в частност позитивния списък позволяват на фирмите да защитават а, своите служебни тайни и а, правата си на интелектуална собственост и ексклюзивността. И предложението ще подобри прозрачността, ще даде увереност на нашите граждани и ще подобри доверието към, към цялата ни система, която пък ще засили нашата конкурентоспособност. Благодаря. Благодаря. Госпожо Зомер, имате една минута. Да, мога да обобщя сега е, какво ще кажем за тези от, липсващи оценки за а, въздействието и госпожа Гриле също го спомена. А, комисията каза, че ще да бъде лукс а, и затова е трябвало да се оправяме без оценка. Не, не, не мога да повярвам. Всъщност комисията е длъжна да проведе оценка на въздействието. Това е в тон с политиката за по-добро законодателство и тя е длъжна да го направи. Аз бих предпочела да имам изменение и просто да го отхвърлим това предложение, просто на основание, че нямаме оценка но тъй като виждам, че няма мнозинство в тази посока. Но проблемът е, че Европейската комисия представя този а, документ а, то, точно преди изборите, един вид в тон, предизборен тон на предизборна кампания. И така, аз мисля, че не е правилно това, което прави комисията. Ще видим в заседанията на заседанията с докладчите в сянка как ще преценим. А, но си спомням, че имаше такъв доклад при е, е, случай, е, когато комисията просто в а, а, края на предния законодателен период не беше го довършила. Може да се получи пак така. Да, благодаря. Закривам заседанието. Следващото заседание е на 8 октомври.